Колеги, per favore, se volete prendere posto. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Програмата ни е много наситена. Бих искал да помоля фотографите и журналистите също да заемат места за да може да започнем, тъй като ни предстои много работа днес след обед, а не разполагаме с толкова много време. Искам да приветствам с добре дошла баронеса Аштън. Аз, както и всички ние, се надяваме, че тя ще използва тази възможност, за да ни запознае по-добре с себе си и да очертая основните насоки на политиката, която ще следва, както и в миналото ние ще използваме най-пълноценно тези три часа, за да проведем истинска дискусия с Лейди Аштън и Европейския парламент. Това е изключително важно събитие, символично събитие, тъй като става дума за промяна в парадигмата. Това е първото изслушване на номиниран комисар и освен това, тя ще има задачата да създаде изцяло нова служба за външна действия, съгласно Лисабонския договор. Номинираната за комисар Аштън ще бъде и заместник председател на Европейската комисия, както и върховен представител за външната политика и политиката на сигурност, което също е новостта. Преди да дам думата на номинираната за комисар госпожа Аштън, искам да припомня, че ще бъде изключително строг, не защото искам, а защото трябва. Искам всички да се придържат към определеното им време за изказвания. Това е особено важно, за да можем да приключим с това изслушване до 4 часа днес след обед. След това ще има заседание на координаторите. Всъщност, първо ще изслушаме координаторите, след което ще могат да бъдат зададени и допълнителни въпроси. Правилата се отнасят за всички, ще бъде изключително строг. Ще разполагате с една минута да зададете въпрос и то само един въпрос. Моля да проявите нужното уважение, да не задавате повече от един въпрос, иначе ще трябва да се намеся и да ви прекъсна. Ние се нуждаем от ясни, целенасочени въпроси по един на оратор. Искам да ви благодаря отново предварително за вашето съдействие. Предстои ни много работа и така бих искал сега веднага да дам думата на Лейди Аштън, която ще направи встъпително изказване. Господин председател, госпожи и господа депутати, много се радвам, че имам възможност да съм сред нас и да представя пред вас своите намерения като първият върховен представител по външните отношения и политиката на сигурността и заместник председател на Европейската комисия. Както знаете, аз изпитвам огромно уважение към парламента. Тясното сътрудничество в Европейския парламент ще бъде основна част от новите ми отговорности. Лисабонския договор влезе в сила. Това е огромна възможност, която осигурява много възможности да се изпълнят желанията на гражданите на Европа и на депутатите. По-демократичен съюз, по-ефективен съюз, който постига резултати в области, които имат значение за по-голямата част от гражданите, в това число економиката и най-вече по засилена роля на Европейския съюз в бързо променящия се свят. Свидетели сме на властови промени свидетели сме на нови кризи всеки ден. Аз съм убедена, както повечето от вас, че има ясен призив, както в Европа, така и извън нея, за засилен европейски ангажимент. Призив за утвърждаване на мира, защитата на уязвимите борбата срещу бедността ние трябва да откликнем на този призив. Съчетаването на лидерството и партньорството, защита на нашите ценности и насърчаване на интересите ни. Да се вслушваме в това, което казват нашите партньори и да направим така, че когато се изказваме да ни слушат. Това е, което възнамерявам да направя с помощта на всички вас в Европейския парламент. Аз ще работя в екип с председателя Баросо и други колеги в комисията и разбира се с всички министри в съвета по външни отношения. Знам, че новата ми роля предполага огромни отговорности. Всички знаем, че резултатите не се постигат от само себе си, нито пък просто като декларираме своите становища. Те проистичат от решенията, които взимаме и действията, които предприемаме. И така, ние трябва да използваме възможностите, предоставени от Лисабонския договор и дължим това на нашите граждани. Една от най-сериозните задачи, проистичащи от Лисабонския договор, е създаването на Европейската служба за външни отношения. За мен това ще бъде основен приоритет. Ще обясня защо. Не става дума за бюрократично начинание, а за почти уникална възможност да изградим нещо, което обединява всички елементи на нашия ангажимент – политическите, економическите и военните и да се изгради една съгласувана стратегия. Това е моята визия. Ние трябва да изградим нещо, което да е полезно за нашите граждани и което да осигури на европейците надежден партньор. Най-добрите и най-интелигентните трябва да работят за това в комисията, в секретарията на съвета и държавите членки. Също така трябва да открием и нови възможности в бъдеще. Започна работата и аз лично засилвам подготвителните дейности, за да мога да представя предложение, така че съвета да може да вземе решение през април. Във всичко това Европейския парламент играе решаваща роля. Депутатите вече са дали своя принос и аз се надявам да работя в тясно взаимодействие с вас през целия процес. В процеса на създаването на службата ние трябва да решаваме и непосредствените въпроси, пред които сме изправени. Ние трябва да работим активно както по глобалните въпроси, в които се очаква Европа да играе пълноценна роля, а също така и в района в непосредствена близост, където се очаква да играем водеща роля. Като председател на съвета по външни отношения ще се постарая да отговорим на тези очаквания. Афганистан и Пакистан, Иран, Близкия изток, Сомалия и Йемен са очевидно сред основните ни приоритети. Аз вече участвах в министерската среща на НАТО за Афганистан, която осигурява добра възможност да се да се запознае с генералния секретар на НАТО Андерс Фох Расмусен. Ние трябва да работим прагматично за ефективно партньорство между Европейския съюз и НАТО. Скоро ще посетя Вашингтон и ще обсъдя с Хилари Клинтън и други висши служители на Съединените щати как да съгласуваме своите стратегии по глобалните въпроси. Надявам се да посетя Москва и, Бейж... и Пекин скоро след това. По Близкия изход Утре ще се срещна с сенатора Мичел и Тони Блер и ще посетя региона максимално скоро. Що се отнася до Иран, моите служби са в тесен контакт с всички фактори, в това число Е3 плюс 3. Ние трябва да вземем да вземем решение за следващите стъпки в светлината на отказа на Иран да изпълни международните задължения. Що се отнася, освен тези глобални въпроси, ние носим и отговорността за района в непосредствена близост. Това е важно само по себе си. Но нашата но международното доверие в нас зависи от взаимодействието ни с нашите съседи. Това означава да насърчаваме истински политически реформи в Западните Балкани, да направим така, че целият регион да постигне напредък в, по пътя си към интеграция в Европейския съюз. Ние предприехме положителни стъпки за либерализация на визовия режим с Сърбия, Черна гора и Бивша Югославска република Македония. Освен това ни трябва ефективна стратегия за преодоляване на политическите проблеми в Босна и Херцеговина. Освен Балканите, смятам да игра активна роля в Украина, където предстоят президентски избори и става дума за ясни европейски интереси, в това число в областта на енергетиката Беларус, Молдова и страните от Южния Кавказ също така изискват активен ангажимент от страна на Европейския съюз. По-широкия регион на Средземноморието е, е ясен приоритет нас ни обединяват исторически връзки, общи интереси, както и общи проблеми, в това число незаконната миграция. Ние трябва да продължим работата, започната в рамките на Съюза Средземноморието. Освен непосред... района в непосредствена близост на изток и юг са и континенти, които са от особено значение за Европа, Африка, Латинска Америка и Азия във всички тези райони. Ние трябва да проявим ангажираност, творчество и решимост. Освен регионалните въпроси, аз смятам да надграждам върху текущата работа по някои тематични въпроси. Неразпространение на ядрените оръжи, борба с тероризма, правата на човек, енергетиката и промените в климата. Това не са изолирани и отделни въпроси, а част от нашият по-широк дневен ред. И нашата стратегия трябва да бъде съгласувана. Също въжи и за дейностите по управление на кризите, в рамките на общата политика по сигурност и отбрана. Знам, че вие имате ясен интерес в тези мисии съм съглас, и се съгласни, че това са много важни въпроси. Тези дейности спомагат да се а, спаси живота на много хора. Те създават а, спокойно зони на спокойствие в бурни райони. Ние сме готови да надградим върху напредъка постигнат през последните години. Няколко думи за международните партньорства. Сложните проблеми в глобалния свят изискват цялостен и многостранен отговор. Ето за това става дума, когато говорим за устойчива сигурност. За да постигнем това, ни трябва ефективно партньорство с е, Съединените щати, Китай, Русия, но също така Турция, Япония, Канада, Индия, Бразилия, Южна Африка. С Обединените нации, НАТО, Африканския съюз и много други. Насърчаването на тези партньорства ще бъде сериозна част от ежедневната ми работа, за да можем да изградим необходимите взаимоотношения така че да можем да отговорим адекватно на индивидуалните предизвикателства, но също така и да изградим основаната на правила международна система, към която се стремим. Госпожи и господа депутати, за мен това е уникален момент в и развитието на Европа. Но най-вече изключителна възможност. Ние трябва да проявим амбиция и желание да постигнем резултати и да направим така, че делата да съответстват на думите. Лисабонския договор ни предоставя необходим, необходимите възможности за това. Става дума и за е, съгласувано усилие. Моята задача е да обединя всички усилия да се осигури лидерство. Необходима е активна обществена подкрепа. Ето защо аз е, ще, се, ще отговарям пред парламента винаги, когато Договорът предвижда това. Също така съм готова да насърчавам по-широк дебат в рамките на Европейския съюз по всички тези въпроси. Благодаря. Очаквам дебата. Грация, сеньора. Да, благодаря ви много, госпожо Аштин. Нямам немски. Съжалявам. Нека да ви напомня регламента. Всеки има по една минута, за да зададе един въпрос. След това баронеса Аштън ще разполага с две минути за отговора, след което може да има или допълнителен въпрос, или коментар, който не може да надвишава една минута. И в края баронеса Аштън ще разполага с още една минута, за да даде отговор. И така, нека да започнем с едноминутните изказвания. Започваме с господин Брок. Господин председател, госпожо кандидат, благодаря най-сърдечно за вашето изказване от името на групата на НП. И смея да изразя общото мнение, че ние се надяваме да постигнем едно добро и конструктивно сътрудничество. Вие имате една много трудна задача а именно да формулирате и да е, провеждате една кохерентна политика при е, така смесени компетенции на комисията и съвета. Същевременно е, искам да ви попитам какво смятате да предприемете по отношение на докладчиците в Европейския парламент? Предвиждате ли някаква диференциация в това отношение? И освен това, когато, като имаме предвид новите функции на парламента, новите правомощия, съжалявам много, но е, вие пресрочихте времето, казва председателят. Благодаря за духа на конструктивно сътрудничество. Аз приветствам този подход. Считам, че припокриването на отговорностите е предимство, не проблем, тъй като именно поради това, че се съчетават тези функции, ще мога да изпълнявам и двете роли по начин, който да е съгласуван от гледна точка на външния свят, както и вътре в Европейския съюз. Затова аз гледам на това като предизвикателство от една страна, но и като предимство. Що се отнася до отговорността ми към Европейския парламент, аз съм и представител на съвета и на комисията в този смисъл и аз очаквам да се явявам пред парламента, така както очаквате от един комисар. Но освен това, аз ще идвам при вас и в качеството ми на а, представител на а, съвета. Ние трябва да прецизираме как ще действаме Както някои депутати бяха достатъчно любезни да ми посочат, това е изключително голяма отговорност. За това трябва много внимателно да преценим по какъв начин ще бъде моето явяване в парламента. Аз силно желая да мога да идва в парламента възможно най-често и да работя съвместно с парламента по изграждането на външната политика, както и на външната служба. За една минута господин Брок за реплика. За съжаление, вие не отговорихте, госпожо Ештън, по въпроса, свързан с бюджетните средства и контрола, упражняван от Европейския парламент защото ние смятаме, че е, би трябвало да упражняваме в пълна степен тези е, правомощия по контрола и бюджета. Те трябва да бъдат гарантирани, а за съжаление в момента като че ли се очертава една друга тенденция. Е, представителя, върховният представител на Съюза, съгласно член 22, във връзка с член 17, е, действа от името на комисията най-вече, но по е, предложение и на основата на предложенията на е, съвета. Как интерпретирате този член, който всъщност очертава вашите правомощия по отношение на външната политика на Съюза? Госпожа Аштън, разглеждат се два модела – има някои депутати от Европейския парламент, които искат службите да действат чрез комисията, други да се гледа на операциите свой генерис. Нека съвсем ясно да заявя, бюджета на ИС ще бъде обект на пълен контрол от Европейския парламент, независимо от контекста и съдържанието на финансовия регламент. За мен е важно нещата да бъдат ефикасни, да стигат средствата там, където е необходимо, тези, които се нуждаят от ресурси, дали това са нашите делегации, посланици, те трябва да достигат чрез тях до проектите. Искам парите да действат добре в полза на хората, които се нуждаят от тях и на Европейския съюз. Парламентът има да играе важна роля в това отношение и аз отново искам да подчертая сега една минута за господин Вегенин. Уважаема госпожо Аштън, от името на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент ви приветствам в Комисията по външна политика и ви пожелавам успех днес. Европейският съюз има нужда от по-ефективна, по-активна политика в сферата на външните отношения и сигурността и с тази цел договорът от Лисабон въведе промени, една от които е създаването и на вашия пост. Вие ще имате тежката задача да докажете, че сливането на постовете на върховен представител по външната политика и сигурността и заместник-председател на Европейската комисия по външните отношения няма да бъде един на успешен експеримент, институционален експеримент, а важно завоевание. С тази стъпка Европейският парламент получи много по-големи възможности да влияе върху външната политика на Европейския съюз. В своите предварителни отговори вие заявихте, че през април ще представите проекта за организацията на Европейската служба за външна дейност, друго важно нововведение на договора от Лисабон. Позволете ми да ви запитам, готова ли сте да а, подкрепите настояването на Европейския парламент? Mi dispiace, ma il tempo è scaduto. Due minuti di replica alla signora Aston. Eh, non ha formulato la domanda nei tempi previsti, mi scusi, eh, io sono desolato ma devo rispettare le regole per tutti. Signor Aston, se vuole commentare l'introduzione. Много ви моля да спазвате регламента. Господи, госпожа Ещен, имате две минути за отговор на въпроса на господин Вигени. And guess the question. However, uh, never let it be said. I think, uh, Ms. Figland, you were heading in the direction of, I think, looking for the relationship with the Parliament again And um, so let me quickly just say a few things about that. The first, as I've already indicated, is that the Parliament has най-напред. Казах, че парламентът играе изключително важна роля в развитието на тази роля и изграждането на Европейската служба за външни отношения. Аз ще споделям своите становища по по тези въпроси с парламента и ще се постарая да предвиждам достатъчно време за тези дейности. Също така много държа процесът да е двупосочен и се надявам, че парламентът ще разбере и моите искания парламентаристите да представят своите становища. Мнозина от вас са ми задавали въпроси като по какъв начин ще подкрепят службите парламентаристите, когато посещават региона. Трябва да Помислим и по този въпрос също така. Как да направим така, че парламентът може да разговаря с назначените служители? Така че аз искам да се изгради една рамка, която предоставя на парламента възможност да играе онази роля, която той трябва да играе и аз с огромно уважение ще а, търся а, отговори на въпросите господин Вигенин. Една минута реплика. Понякога е трудно да говориш народния си език. Сега ще, попитам, ще опитам английски. Въпросът ми беше много конкретен. Съгласен ли сте, че назначенията в Европейската служба за външни отношения ще ще бъдат готови на изслушванията в Европейския парламент. Много е задължително е качеството на служителите в Европейска служба за външни отношения да бъде много високо. Вторият ми въпрос, всъщност това не е втори въпрос, а е последващ въпрос и става дума за споразумение с трети страни. По Лисабонския договор парламентът трябва да одобри тези споразумения и имаме чувството, че до сега парламентът не е бил консултиран както трябва, особено по отношение на а, правата с човека. Либия, например, можете ли да господин Вигенин, пресрочихте времето, госпожа а, Аштън, една минута. Ще ви разочаровам по първия въпрос ще ви разочаровам. Смятам, че да се отдели една група служители е много трудно. Заедно с това обаче съм съгласна, че е много важно в хода на тяхната работа тези старши дипломати да могат да посещават парламента, да се явяват пред него, така че трябва да чуем и техните становища. Що се отнася до споразуменията, договорът се произнася по въпроса. По въпросите на правата на човека трябва да се решават по начин, по който се е предвиден в договора. Госпожа Нейц, една минута. Сред многобройните предизвикателства, основните са средните. Първо, да изградите своето лидерство върху Европейската служба за външни отношения, като същевременно координирате дейностите на различните фактори. Председателя на комисията, председателството и другите комисари и вашият колега по въпросите за разширяването. Второто предизвикателство е създаването на Европейската служба за външни отношения. Там ще трябва да изградите и установите своята ръководна роля сред многото партньори. И моят конкретен въпрос е как възнамерявате да установите своето лидерство и своята ръководна роля по всички тези въпроси? Благодаря. Две минути за отговор. Благодаря за въпроса. Права сте, когато казвате, че онези, които носят конкретни отговорности, са представители на различни области и дейности. Договорът говори пределно ясно за отговорностите и всъщност договорът е основата, на която се позоваваме, когато дефинираме своите отговорности. Ние със съвета се положихме усилия тези отговорности да бъдат ясно дефинирани. Второ, смисълът да се обединят всички тези въпроси е да се осигури съгласуваност в системата, за да има обща политика, обща стратегия. Така че, когато анализираме ролята на тримата комисари, с които ще работи в тясно сътрудничеството, трябва да се очертаят ясно отговорностите и да се начертае стратегическата насока на нашата политика с парламента, съвета и комисията. Това се разбира от само себе си. Ние имаме пределно ясено становище и виждане по този въпрос. Срещнах се по-отделно и заедно с тримата кандидат-комисари. Имаме, остават много практически въпроси за доуточняване, но имаме пълна яснота. Що се отнася до съвета по външни отношения, моята роля е да, да го председателствам има много ясна, има пределно голяма яснота по ролята. Госпожа Нейц, реплика една минута. Благодаря ви за отговора който започва да ми допада, трябва да призная. Искам да се върна към това, което зададе като въпрос предишния оратор. Бях и, изненадана да чуя, че не проявихте особен ентусиазъм да предложите, да подложите на изслушване в парламента номерените за важни постове в външната служба. Може ли да кажете нещо повече госпожа Аштън. не ми се иска да разочаровам парламент, но понякога се налага, за съжаление. Ние създаваме една служба, която разширява нещо, което има вече своята основа. Имаме хора, които вече работят на място. Ние работим с парламента и сме ангажирани съвместно Нещата сега вървят добре. Ръководителите на делегации, които са били в парламента, знаят, че това е много важно и че трябва да се прави допълнително бъдеще. Но не трябва процеса да бъде твърде продължителен. Необходимо е да имаме нещо на лице, възможно най-бързо. Необходимо ни е да имаме една прозрачна, последователна стратегия за назначение, която отчита общи, е, еднаквите възможности. И с това ще се явя пред парламента. Господин Брантнер, за една минута. От името на политическата група на Зелените е, ще ви попитам е, нещо във връзка с Лисабонския договор и с двойните правомощия, свързани с вашия пост. Но Говорейки в началото, вие говорихте за един много широк спектър, който обхваща включително и Украина и е, други региони. И е, много често, за съжаление, до този момент е, се оказваше, а най-вероятно и в бъдеще ще се оказва, че се действа след като са настъпили съответните събития. Така че сега ще ви попитам, има ли достатъчно предвидени средства за политиката на добросъседство? Това е основният момент, който интересува моята група. Отговор. Благодаря ви. Аз оспорвам обаче основата на този въпрос, въпреки че той не ме изненадва. Аз съм работила с председателя на комисията. Предложенията, които той направи, бяха обсъдени с мен. Това стана преди те да бъдат реализирани. Имайки предвид ролята, която имам, всички казват, че това е голяма роля, която обхваща много въпроси. Има някои въпроси, по които трябва да сме наясно, относно това как ще прилагаме политиките, които имаме. Затова това, което направихме, е в този кластър от комисари, които ще работят с мен, които имат конкретни отговорности. Те също ще бъдат положени на изслужения, както и вие ще имате възможност да ги изслушате лично. Това, което искаме да постигнем е на първо място за развитието, да подчертаем, че е важно да има човек, който да следи прилагането на тази политика. И тук парламента има да играе ключова роля в Комисията по развитието. Можем да се върнем към този въпрос, ако има допълнителни въпроси в този смисъл. Аз подчертавам, че отношенията ни с съседните страни са особено важни от гледна точка на политиките, които следваме. Комисар, който ще работи заедно с мен в изпълнение на тази стратегия, означава, че ще развием експертиза в региона и то в области, в които аз не бих могла лично да участвам. Също търси се сътрудничество с регионални органи като АСИАН и други. Необходимо е да има човек, който да се занимава с тези регионални организации. Това само обогатява ролята, която имаме. Госпожа Брантнер за реплика за една минута. Трябва да кажа, че малко ми изненадахте с отговора си, тъй като е, казвате, че няма да можете да поемете всъщност е, добросъседските отношения, е, при положение, че сте натоварена с толкова много задачи. А това е един много важен момент, свързан с работата на върховния представител. Добре, става дума веднъж е, за мисиите в е, съответните региони, за добросъседските е, отношения или политиката на добросъседството и политиката по отношение на мисиите и политиката по отношение на добросъседството, съгласно договора, би трябвало да бъдат обединени в един ресор. Така че какво ще стане, ако вие не получите в крайна сметка политиката за добросъседство? като част от вашия ресор. Една минута. По първия ви въпрос, мисля, че нямаме разминаване. Аз не проявявам избирателност. Сигурно ще се изненадате, ако не ви кажа, че а, това са моите приоритети, особено в началния етап. Мисля, че е справедливо от моя страна да подчертая този факт. Това не е в противоречие с казаното от вас. Тази политика е в моя ресор но ще има комисар Стефан Фулер е номиниран за тази позиция. Аз вече провеждам разговори с него. Обсъдихме подробно част от дейността, която можем да реализираме в съседните страни, най-вече в Босна. Там предстои още много работа. Мисля, че това е огромно предимство, а не недостатък. Зная, че парламентът е този който ще следи внимателно това, което се случва, за да се гарантира ефективността на действията ни. През 80-те години вие сте били финансист на кампанията за ядрено разочаряване, за разоръжаване. Сега вие сте върховен представител по външните отношения и Парламентът трябва да знае, особено в светлината на действията на Иран, да знаем, продължавате ли да подкрепяте едностранното ядрено е, разоръжаване? Можете да отговорите с да или не. Подкрепяте ли идеята за единно военно командване в е, Европа? А, не съм сигурна, че може да се говори за идеализъм. Не смятам, че реалностите през 70-те години са били същите, каквито са сега през 2010 2010 година. Тогавашните идеи не са актуални днес. От 28 години не съм член на кампанията за ядрено разоръжаване. Вторият ви въпрос как ще изградим своите взаимоотношения с НАТО. Тези взаимоотношения са много важни. В стъпителните си думи казах, че вече се срещнах с генералния секретар на НАТО, за да видим как да изградим едно ползотворно сътрудничество в бъдеще. Що се отнася до единната командна структура, но ще не съм убедена. Споразуменията по Берлин плюс предполага да работим в съвместна дейност с НАТО и да използваме общ... съвместно ресурсите си. Все още не смятам, че можем да търсим нова структура. Може би в парламента и в различните държави членки има различни становища. Както казах, все още не съм убедена в това. Господин Танок, още една минута за реплика. Микрофонът не е включен. Бихте ли ни казали с да и не дали сте заедно странно ядрено разочароване? Въпрос за Индия като най-голямата най демокрация в света и ключов партньор на Европейския съюз. Как смятате, че могат да се развият по-нататък отношенията с, с Индия, особено в борбата срещу тероризма и Пакистан и Афганистан. Как смятате да засилите сътрудничество между Европейски съюз и Индия? И също така личното ви мнение за това дали Индия трябва да стане постоянен член на съвета за сигурност на ООН. И ако да, на кои други страни да се даде такъв статут? И господин председателят прекъсва ораторът. Госпожа Аштън има една минута. Извинявайте, само един въпрос, само една минута. А, пак а, трябва да позная въпроса, но мисля, че горе да усещам за какво става дума. Пак искам да ви кажа, онова, което е било актуално през 70-те години, не е актуално днес. Е, не по-малко, защото Европейски съюз днес е по-различен от, е, сега, отколкото днес. Е, младежкият ми ентусиазъм все още има връзка с някои от нашите идеи. Идеите за неразпространението на ядрените оръжия не е устаряла идея неразпространението на ядрените оръжия си остава актуален въпрос. Ако сте несъгласни с това, което съм правил през 70-те години, имате право на това, но не го пренасяйте към днешно време. Що се отнася до Индия, тя е много важен партньор. Ние трябва да търсим отговор на въпроса как да работим най-ползотворно с тази страна. Не съм имала възможността да обсъдя тези въпроси с президента на тази страна, но смятам, че Индия е много важен фактор в този регион и трябва да се сътрудничим с нея. Ето защо казах, че трябва, възнамерявам да я посетя колкото може по-скоро. Председателят прекъсва ораторката. Меленшан, една минута. В писмените си отговори вие не говорихте за трансатлантическите взаимоотношения, макар че те да имат приоритетно значение. Те са квалифицирани такива от съвета, но ние не споменахте трансатлантически пазар. Какво участие смятате да вземете в изграждането на тази инициатива? Искам да ви уведомя, че аз съм напълно несъгласен с тази идея. Две минути за заместник за кандидатката. Препоръчвам ви да се придържате към един въпрос. Ставаше дума за трансатлантически пазар. Аз трябва да призная, че не ми е ясно какво означава това. Нека да отговоря за отношенията с Съединените щати. И ми извинете, ако не съм отговорила точно на въпроса ви, ще се върна по-късно. Отношенията ни с САЩ са от особена важност. САЩ са наш стратегически партньор в света. Ние работим съвместно с тях в много части на света, където искаме да постигнем напредък. Имаме различни роли, различни отговорности. Отношенията ни обаче са от особена важност. В тези отношения, от гледна точка на комисията най-вече, е, имаме редица важни стратегически въпроси. Трансатлантически економически съвет, е, съвета по енергетика. Има различни начини, по които ние обсъждаме бъдещето ни по, в трансатлантически е, смисъл. Разбира се, има голям обем на трансатлантическа търговия от особена важност и за двете страни. Смятам да спре до тук, защото искам да ви дам възможност да зададете допълнителен въпрос. Добре. Господин Мелешан, е, имате възможност. Госпожо, ако не знаете какво е трансатлантически пазар, ще ви представя директива на е, Европейския парламент. По-нататък. Що се отнася до нашите противници в Афганистан, това е много сериозна заплаха, може би най-сериозна за Европа след Втората световна а, война. Аз аз съм против военното присъствие, ако това има някакво значение. Заместник председателя, една минута за реплика. Благодаря за документа, който обещахте да ми изпратите. Той ще е ценен. По отношение на Афганистан, когато генерал Макристал изложи идеите си на заседанието на в страните от НАТО. Аз присъствах. Знаете какво е мнението и на президента на САЩ това отношение. За нас е важно да обединим усилията си на място по най-ефикасен начин, да видим по какъв начин най-добре можем да приложим подход насочен към населението за подобряване на имиджа и според генерала това е пътят напред. Необходимо е да се свърши а, допълнителна ефективна работа на място. На 28 в Лондон ще се проведе заседание за Афганистан, което е особено важно за бъдещите ни действия. Онореволе Белдер, пер un Господин Белдер, за една минута. Уважаема госпожо заместник председател на комисията, уважаема госпожо кандидат, като председател на комисията за Израел бих искал да ви задам следния въпрос. Обедена ли сте, че е необходимо да се запази юдейския характер на държавата Израел? А що се отнася до Палестина, смятате ли, че е необходимо Палестина да признае именно тази юдейска държава Израел? защото ако това не стане, всъщност това трябва да се откажем от идеята за двете държави. Мога да кажа следното. От жизнено значение е да се постигне напредък в Близкия изток, за да се сложи край на съществуването на две държави. Държавата Израел има правото на сигурно и спокойно съществуване. Същото въжи и за Палестина. описанието и характеризирането не е моя работа. Аз нямам съмнение, че ще обсъдя този въпрос, когато посетя Близкия изток, което ще стане в, в подходящия момент. За мен най-важното е в момент, в който, като имаме предвид някои трудни проблеми напоследък, е да се постигне относително спокойствие. Но това относително е, спокойствие да не се възприема като дългосрочна сигурност, а по-скоро като възможност процеса да продължи по-нататък. Трябва да се намерят начини е, да участваме пълноценно. Ще скоро ще заседава така наречената Парижка група и на тази среща заедно с сенатора Митчел и Тони Блеер ще потърсим отговор на въпроса как да се осигури мир и сигурност в тази част на света. Господин Белдер, една минута за реплика. Вторият ми въпрос към вас е е свързан отново с съотношението Европейски съюз-Израел. Не смятате ли, че би било целесообразно, колкото е възможно по-скоро, да се свика е, среща на върха Европейски съюз и Израел? Смятам, че това би било необходимо, за да е, можем да поддържаме ни по-интензивни и по-конструктивни отношения с Израел и да е, осигурим една по-конструктивна роля на Европейския съюз в Близкия изток би трябвало да бъде много целесообразно всъщност да се свика именно една такава среща на върха от гледна точка и на е, правителството на Израел. Така ще можем да се е, справим с трудностите в отношенията. За една минута госпожа заместник-председателя. Мисля, че въпросът, който вие задавате за необходимостта от ясни взаимоотношения в региона е много важен. Очевидно е, че някои от съседните страни са, изигра... са играли важна роля в бъдеще, ще продължат да играят такава роля и ние трябва да изградим подходящи взаимоотношения с тях. Депо... Вие познавате по-добре от мен детайлите на нашата политика. Според мен е много важно подходът ни да бъде максимално конструктивен, за да се даде подкрепа на усилията за мирно решение, колкото може по-скоро, за да може реш... регионът да се развива а, и да се осигури благодействие на хората. Господин Мадикер, Една минута. Благодаря, господин председател, госпожо Аштън. Аз бих искала да кажа няколко думи за Иран, която е тръгнала по пътя на развитието на ядрената мощ. Това е непосредствена опасност и за нас, но и за Израел. Смятате ли, че трябва да предприемете нещо? Не смятате ли, че трябва да направите нещо така, че Иран и Чад да не се превърнат в хората, които всъщност да диктуват нещата по силата на ядреното оръжие. Мисля, че е много жалко, че Иран не прие споразумението, което беше предложено от Мае. Депутатите знаят, че това е държава, която съществува отдавна през тези години тя е правила грешки, но ако тази страна иска да бъде зачитана и от гледна точка на историята и, и настоящето, и тя трябва да работи съвместно с нас. Да аз съжалявам за нарушенията на човешките права, на които сме свидетели там. Няма извинение да се бавим. През последните 6 години върви този процес. Ние проявихме огромно търпение. Върховният представител Солана проведе срещи, ние направихме предложения от своя страна, ние бяхме готови да проведем диалог, но на базата на принципите, които очертахме. Ние сме наясно какъв резултат искаме да постигнем. В, в Нью Йорк ще се проведе среща в формат E3 е плюс 3. И ние сме напълно наясно за това какво искаме да видим в Иран в бъдеще. Една минута за задаващия въпроса. Целта, която преследваме е ясна, а именно Иран да не се превърне в ядрена сила. Струва ми се, че сме наясно и сме единни по отношение на, на тази цел. Иран не би трябвало да се превръща в ядрена сила и да разполага с ядрено оръжие. Ако Ахмадинечат и Иран не се придържат към международноправните норми и договори, не смятате ли, че трябва да се предприемат някакви действия в името на нашата сигурност и тази на Израел? Госпожа заместник председателя има думата за отговор. Въпрос, който ще бъде обсъждан по време на срещата Е3 плюс 3 е двойния подход. Това е, се отнася до диалога, който искаме да водим в контекста, който очертах. Някои други мерки, особено в економически смисъл, също се обмислят. Ние ще продължим дискусиите, както и в рамките на съвета. Както споменах в отговора ми на господин Танук предстои и конференция за неразпространение на ядреното оръжие. Към края на пролета, началото на лятото ще бъдат разгледани по-общи въпроси за неразпространението в световен мащаб. Сега преминаваме към втория формат. Председателите на подкомисиите имат думата за една минута. След това баронеса Аштън ще разполага с две минути за отговор. Сега председателя на подкомисията по правата на човека. След първата ни размяна на мнение, вие изразихте своята подкрепа за идеята за тихата дипломация. От... Дали това не е начин да се избегне повдигането на важни въпроси, свързани с правата на човека, там където трябва да изразим ясно своето а, мнение. Ние трябва да изразяваме своето становище по въпроси, свързани с сериозно нарушаване на правата на човека. Готова ли сте да сте срещнете с правозащитници в страни, в които се нарушават правата на човека? Бихте ли го направили публично? Отговор. Когато говорих за тихата дипломация, това не означава, че аз самата съм много тиха. Имах предвид, че има много случаи, в които е по-ефективно да се говори спокойно, по-далеч от светлината на прожекторите. Имах предвид, че може да се предостави възможност за постигането на заключение. Когато казах тиха дипломация, имах предвид това, че когато говориш е, на висок глас, не винаги непременно се постига желания резултат. Е, по никакъв начин не критикувам своите предшественици. Вие знаете по-добре от самата мен, че по въпросите на правата на човека има различни подходи в света. Някои подходи дават по-добър резултат в една, едни страни, отколкото в други. Ето защо трябва да се избере най-удачния подход за дадена конкретна страна и да видим дали сме били ефективни и дали стратегията ни е най-добрата. Това имах предвид. Съвсем нямах предвид че ще се откаже от ангажимента си към правата на човека. Ето защо съм работила по всички въпроси, по които съм работила до сега. Въпросът това, което казах, е свързано с методологията. Що се отнася до среща с други организации? Първото, което трябва да се направи, е да се срещнем с неправителствените организации по правата на човека в Европа. Може би е, вие ще ми помогнете в това начинание. Няко, някои от организации са ми познати като Либерти в Обединеното кралство. Но искам да разговарям с тях, да чуя тяхното мнение и съвети. А също така и е, други неправителствени организации извън Европа. Сега, Искам да дам думата на председателя на комисията по подкомисията по отбрана, господин Дължан, Що се отнася до политиката за отбрана и сигурност, е, имам въпрос за капацитета. Редовно се поставят амбициозни цели, но резултатите не са недвусмислени. Това въжи за индустриалната въпроса на, за, евро, за индустриалните въпроси на европейско ниво. Вие като заместник председател на комисията ще е, имате добър поглед върху въпросите, които обхващат и отбраната, научно-развойната дейност, търговията. Искам да чуя вашето становище по този въпрос. Заповядайте, госпожо заместник-председател. Благодаря за въпроса. Искам да споделя две неща. Европейската агенция по отбрана и нейната важност е свързана с координацията, както мислите с хеликоптерите и други. Въпросите за научно-изследователската и развойна дейност в държавите членки са възможност да добавим стойност, да се постигне економия на мащаба, да видим по какъв начин можем да се сътрудничим и да си съдействаме с държавите членки. Започнаха дискусиите по тези въпроси. От гледна точка на комисията, вътре в комисията имаме отговорности за научни изследвания, образование и прочие. И те могат да се впишат в една по-масштабна концепция, за да гарантираме способностите, с които разполагаме, и стратегически да мислим за бъдещето от гледна точка на операциите. Искам да засилим отношенията ни с НАТО по подходящ начин, както и с генералния секретар, за видим по какъв начин той се вписва най-добре в бъдещата ни дейност. Но това трябва да бъдат подходящи отношения при всички случаи. И така аз мисля в тази посока как да се постигне по-голямо сътрудничество в научните изследвания, как да се засили ролята на агенцията, как да се подобри нейната ефективност. Да, благодаря. Това бяха е, въпросите на председателите на подкомисиите. Сега продължаваме с е, нашата дискусия. При следните условия ще се задават е, всеки път по три въпроса. Всеки въпрос ще продължава не повече от една минута, като след три въпроса ще даваме е, три минути за отговор на госпожа заместник-председателя, господин Алафранка. Боби Фишер като е, шампион по шах е, веднъж е, направи следното. Просто отдалечи всички фигури от, е, така, от дъската и каза, да, добре, сега вече ще видим кой ще предприеме основния ход. Смятате ли, че това е, тъй да се каже, добър подход и не е ли сравним с вашата позиция? Подходът до този момент не е ли бил недостатъчно ефективен по отношение на важни събития. Да кажем, аз изпомням гласуването в Общото събрание на ОНЕ, което е един глас, за съжаление, не достигна, за да се предприемат основните и ефективните стъпки. Какво трябва да се направи, за да се постигнат целите? Благодаря. британските консерватори, интересно, че повдигат въпроса за период, свързан с самото начало на членството на Великобритания в Европейския съюз. Всичко това говори за това къде искат консерваторите да бъде мястото на Великобритания в Европейския съюз. Първо, искам да, да ви върна към казаното за това, че ще се основавате на договора, когато се решават въпросите по правата на човека. Но правата на човека имат универсален характер. Как ще направите така, че когато разпоредбите на договора са ясни, нашите дейности са съвсем, са много далече от яснота. Какво смятате да направите? Господин Моди, с една минута. Госпожо заместник председател, според вас каква роля трябва да играе Европейския съюз и Средиземноморския съюз в търсенето на решение на близкоисточната криза. Не можем да оставим, ако решим, че не можем да оставим Съединените щати сами и, и самостоятелно да действат, Европейския съюз трябва да играе, да изиграе определена роля. Каква инициатива предвиждате вие за създаването на палестинска държава с източен Ерусалим като столица? Госпожо заместник председател, право на отговор за 3 минути. Благодаря ви много. Господин Салафранка Важно е да имаме визия. Не става дума да махнем всички фигури от дъската за шах. Трябва да кажем, че беше постигнато много и също те заслужават да им отдадем дължимото, но те са именно хората, които ще кажат, че сега този опит трябва да се концентрира в една служба или дори в един човек, който обаче да действа като много други. Трябва да се говори а, с един глас. 27-те външни министри, председателя а, на а, съвета, председателя на комисията парламента и мен. Има смисъл да се следват стратегическата перспектива. Това е моята цел. Относно бюджета, аз съм реалист и гледам реалистично на бъдещето и ще се, впитам, се опитам да се вместя в това, с което разполагаме. Мисля, че това ви дава известна представа за мисленето ми в тази посока. Да, действително, човешките права са универсални, прав сте, но постигането на тези права понякога изисква следването на различни подходи, защото има различни култури, различни а, държави, различни подходи. Нашите делегации, нашите служби на място, сферата на външните отношения има да играят особено важна роля. Те трябва да се превърнат а, в а, двигателя на реализирането на тези цели на място. И това трябва да бъде неразривна част от работата на новата служба и това трябва да я отличава от службите в държавите членки. За Съюза за Средиземноморието. Това е важен орган, но има блокаж там от арабските страни, които не позволява да се постигне много. Квартетът търси решение. Беше отправено предложение да се проведе среща в формат квартет. Това дойде от Русия през... и се очаква да се проведе през февруари. Вие казахте, че е необходимо да се засилят отношенията ни, да засилим ролята ни, както и да видим в Средиземноморския съюз, където участват 40 държави, т.е. там всички държави от региона могат да играят роля и там можем да използваме всичко, което е на наше разположение, за да потърсим намирането на решение. И мисля, че това е добра отправна точка. Декайзер. Госпожа Декайзер, за 3 минути. Благодаря, господин председател, госпожо Аштен. В експозето си вие говорихте за желанието си политиката да бъде ориентирана към резултатите. През декември вие се изказахте за решенията за Иерусалим и казахте, че е необходимо да се премине към действия. Връщам се на въпроса на господин Бодис. Как ще го постигнете, като имаме предвид решенията на съвета за Газа, Западен Ерусалим, Източен е, Ерусалим? Как, какво ще предприемете, за да се постигнете резултатите, господин? господин Блеер беше предложен от господин Буш като специален представител. Вие сте предложена от нас. Господин Блер не постигна резултати. Ние очакваме резултати и бих искала да чуя какво ще предприемете. Господин Сайрас Волски, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо кандидат комисар. Според Европейския парламент енергийната сигурност е външнополитически въпрос. И моят въпрос е как смятате да убедите Русия да не използва енергийните доставки като външнополитически инструмент спрямо държавите членки? Как смятате да защитите нашите източни партньори и съседи от политически натиск, оказван посредством енергийни доставки? Господин Николай, една минута. Благодаря, господин председател. Имам конкретен въпрос и се надявам, че ще получим конкретен отговор. Въпросът ми е свързан с Афганистан. Повод ми дава писмения ви отговор. Какви са следващите стъпки за Афганистан според вас? Три минути за върховния представител. Благодаря ви за въпросите. Госпожо Декайзер, вие сте абсолютно права, когато казвате, че сега ни трябват резултати. Аз усещам разочарование не само у вас, но и от други относно изключително трудната ситуация в Близкия изток. Решението на съвета беше много важно, защото то изразява ясно нашето становище. Според мен следващите стъпки са да, е да видим кое дава резултат в нашата дейност в района. Къде можем да постигнем повече резултати. Но също така да видим какви трябва да бъдат политиките, които да приемем. Утре ще се срещна с господин Блеер, ще се срещна и с, госп... с сенатора Мичел. Вече започнах е, разговор с държавния секретар Хилари Клинтън. Е, какво няма да предприема да се втурна към решение, без да знам къде можем да постигнем резултати и къде трябва да насочим силите си. Искам е, държа обаче да кажа, че този въпрос ще бъде тема на е, допълнителни разговори с Европейския съюз. Започнах работа по въпроса. Имам представа за основните проблеми, но решенията трябва да бъдат съгласувани, това е особено важно с оглед на а, средствата, които изразходваме и усилията, които полагаме. Господин Сариуш Волски, попитахте за руската външна политика и енергетиката. Няколко коментара. Първо, необходими са ни добри взаимоотношения с Русия. Второ, трябва ни ясна енергийна стратегия, за да разнообразим енергийните доставки, за да не зависим от Русия за 50%, които може би ще достигне 70%, разнообразяване на енергийните източници, като вятър на слънчева енергия и разбира се изграждане на, разли... на тръбопроводи. Аз имам една карта на тръбопроводите и тук трябва да видим какво да направим. Много е важно, че тези въпроси имат политически, а не економически характер и трябва е, да направим така, че Русия да не гледа на тези въпроси като на политически. Що се отнася до Афганистан, е, изтече ми времето, но следващите стъпки, те ще бъдат много важни. Трябва да се върнем на този въпрос. Ние постигнахме добри резултати. Е, на промените в първичното е, здравеопазване, където резултатите бяха 7-8%, е, постигна се много, но ни трябват конкретни усилия в интерес на гражданите на Афганистан. Господин Мауро, една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо Ештън, някои вече казаха, че Европейският съюз най-вероятно ще се постарае да получи е, мандат, място в е, съвета за сигурност на ОНЕ. Кои са според вас е, най-подходящите стъпки е, и това ли е подходящата форма, за да постигнем нашите цели като Европейски съюз. Благодаря. Госпожа Аштън. Вие споменахте няколко пъти Средиземноморският съюз, което е един от приоритетите на Испанското председателство. През юни предстои важна конференция – когато ще се очертая дейността за следващите две години а, от а, този съюз. Какво считате, че не върви за сега и какво ще се случи през следващите две години, по ваше отнош... мнение? Какво мислите за финансирането на Средиземноморския съюз? Ш... Господин Шулц за една минута. Желая ви много успех, е, госпожо Ештън, е, в изпълнението на вашата много важна и трудна задача. И независимо от това, че правомощията ви по отношение на политиката на добросъседство са поурязани, е, смятам, че вие ще бъдете на първо място отговорна за отношенията с Русия. И къде според вас са всъщност така да се каже, най-слабите места в външната политика на Европейския съюз до този момент, според мен именно в взаимоотношенията ни с Русия. Не е ли необходимо от ваша гледна точка да се потърси начин да модернизираме тези взаимоотношения с Русия и то най-вече по отношение на енергийните доставки, но както и по отношение на правата на човека, така както това бе поискано наскоро в Страсбург. За е, отговор давам думата на госпожа заместник-председателя. Отговорът на първия въпрос е много проста. Не зная. Причината за това е, че през последните а, пет а, седмици а, това е въпрос, по който а, не съм имала време да размишлявам, така че тук ме хванахте. А, сигурно има различни становища в Европейския съюз по въпроса. Това, което е важно, е Европейският съюз да говори, както се случва тази седмица. Аз също ще говоря пред съвета за сигурност по-късно, но по отношение на постоянно място това ще трябва да се прецени. Относно Средиземноморския съюз. Този а, съюз се базира на процеса от Барселона. Голям брой заинтересовани страни работят в а, тази рамка в а, сферата на осигуряването на, на ресурси, на финансиране, в сферата на образованието и прочее, както добре ви е известно. Трябва да видим как ще се развие този съюз. Вече предстоят дискусии за следващите стъпки. Дали председателя на съвета ще играе някаква роля или не, това предстои да се види, по какъв начин да процедираме в бъдеще. Тези дискусии все още не са проведени. От моя страна ще направя нужното, за да действа ефективно този съюз. Преживяхме трудна година, нещата сега се оправят, но трябва да разглеждаме нещата в по-широката рамка на политиката на добросъседство. Има различни начини за работа в тази посока. За това Средиземноморския съюз, източното партньорство са толкова важни. Ние трябва да дадем нов тласък на този процес, за да бъдем максимално ясни, доколкото е възможно. Господин Шулц, аз е, не говоря за припокриване, а за съвместна работа. Аз съм присъствал на среща на върха с е, Русия, на среща с президента Медведев. Е, водят се разговори за бъдещото партньорство. Ние сме посредата на преоценка на партньорството. За съжаление не постигаме много напредък в някои области по въпросите на човешките права, както очаква и този парламент. Те са част от разговорите ни винаги. Важно е да се намери подходящия начин да се поставят въпросите, да се постигнат нужните резултати. Именно върху това ще фокусирам своите усилия. Важно е да постигнем това, което сме начертали. Ще помоля колегите да задават наистина всеки път само по един въпрос в рамките на отреденото им време. Господин Фанарт има думата. Както знаете, аз отговарям за военните мисии на Европейски съюз. Чуди се дали сте посещавали воен, военен обект, освен Гринам Комън, разбира се. Вие казвате в писмените си отговори, че Европейския съюз има ангажимент в Афганистан с военните сили. Разбирате ли всъщност, че Европейския съюз няма военна сила в Афганистан, изразходва много средства. Знаете ли колко средства се изразходват всяка година от Европейския съюз в Афганистан? Какви стъпки са предприяти, за да се направи така, че да няма злоупотреба? И неефективните мисии като ЮПО да бъдат реконфигурирани. Е, госпожа Онен Ройтен. Госпожо Аштен, ако има ясен конфликт на мненията между съвета и комисията, каква, ще, каква позиция ще вземете? Коя е първата ви лоялност? Ще ви дам един пример. Ирак. Какво мислите за войната? оправдана ли е тя или не, тъй като в съвета има различни становища. Второ, Харта по правата на човека. Две държави членки не са ратифицирали. Какво е вашето становище по въпроса? Хартата по правата на човека. Господин Панцери, една минута. Благодаря. Госпожо Ештън, външната политика и политиката на добросъседство наистина са тясно свързани помежду си и са интегрална част от Европейската стратегия. По отношение на а, държавите от Макреба има а, важен напредък, бяха предпри... Е, ети важни стъпки, имаше а, общи а, е, така, документи, които бяха приети най-вече с Марокко. Е, задълбочават се и а, взаимоотношенията в рамките на двустранните спогодби. Така че по отношение на Марокко ще ви попитам какво е новото развитие, което очаквате и смятате ли, че този напредък ще отвори пътя и за други държави от Магреба, като Тунис, например? Госпожа Ещен има думата за отговор. Господин Ван Орден, мисля, че това, което се опитваме да постигнем в Афганистан е много важно. Въпросът за това да сме наясно с целта на нашето присъстване е много важен. Задължително Европейския съюз да, и, да изиграе своята роля в този процес. Съжалявам, че не разполагам с точната цифра, Необходимо е да се насочим към конкретни резултати. Аз вече споменах един от тях, първично здравеопазване, ЮПОЛ. Да, ние трябва да обърнем внимание на този въпрос. Поставили сме си цел за 400 души, все още не са толкова, но има данни, че дейностите стават все по-ефективни. Има обаче много други въпроси, които трябва да решаваме. Например, много от много от местните а, е, служби дори не разполагат с телефон. Има много области, в които можем да помогне. Това е подхода, който ще предприема. А, е, трябва да признаем, че военните въпроси са свързани с економическите и политическите. Нашата роля може да не е военна, но от гледна точка на целите, които си поставяме, ние трябва да се сътрудничим, за да постигнем унези цели, които са особено важни. Що се отнася първата ми лоялност? Първият... Няма... Не става дума за противопоставяне. Става дума за това, че съветът и комисията с вашата помощ да се оформи обща политика. Моят опит като комисар говори, че е необходима добра воля, за да се постигне решение. Мисля, че има такава воля. Има желание да се намери изход. Моята задача е този процес да се доразвие, за да успеем да формулираме обща политика ние не трябва да се стремим към най-низкия общ знаменател, а по-скоро към да си поставяме все по-амбициозни цели. Що се отнася до войната в Ирак? Аз бях министър в Англия, когато войната започна. Мисля, че решението беше правилно с оглед на тогавашните условия. Въпросът е, как да направим така, че Ирак да стане стабилна, благоденстваща страна в бъдеще. И въпросът, както и, както и във всички останали а, е, страни, мисля, че ние трябва да обръщаме внимание на сигурността и благоденствието на хората. Ето това а, е, трябва да ни ръководи в а, е, действията. Господин Галер, една минута. Благодаря. Бърнес. Господин председател, бих искал да получа отговор на въпроса, който зададох. За съжаление, обаче времето изтече. Така че по друго време най-вероятно ще получите отговор на въпроса си. Аз наистина би трябвало много стриктно да спазвам регламента и времето, което е е отредено за различните е, части на нашата дискусия. Господин Галер, е, госпожо Ещен, от 10 години ние провеждаме обща политика в областта на сигурността и външна политика и също времено гражданските ни планове и така някои от мисиите ни започват да се сливат в и да се припокриват. Как е, е, гледате на едно предложение за бяла книга в областта на сигурността на Европейския съюз и не смятате ли, че би било добре е, военните и гражданските планове да се прилагат от, един, е, от една е, главна квартира, а не от различните главни квартири в отделните държави членки. Е, всъщност това беше предложение на НП. Давам думата на следващия колега, господин Качин. По какъв начин гледате на бъдещето на Босна и Херцеговина и на ролята на Европейския съюз за тази част на света? за месец време нещата внушително се влушиха. Времето бързо лети. Не е постигнат консенсус за конституционните промени. Що се отнася до референдума за независимостта на Република Сръбска, той може да се организира и това може да доведе до определено решение за Босна и Херцеговина, което да влуши състоянието на целия регион. Кога възнамерявате да се заемете с управлението на кризата в Босна и Херцеговина. Нека да напомня, че през тази година ще се навършат 15 години от клането в Сребреница. Господин Ангуракис, за една минута. Господин председател, бих искал преди всичко да кажа, че аз обявих против кандидатурата на госпожа Ещен, тъй като тя подкрепя политиката на Лисабона, а пък ние е, много отдавна вече сме обявили, че сме срещу една такава политика. Преглеждайки отговорите на въпросите, е, в точка трета намирам нещо, което потвърждава моята позиция. Защо всъщност по отношение на информационната политика не, е, не сте съгласни е, да предприемете нещо във връзка с съвета? И защо е, не смятате, че е необходимо наистина да се промени общата позиция на Европейския съюз по отношение на Куба? И още нещо. Госпожа Ештън не е казала още нищо до, е, за Латинска Америка и нашите отношения с страните от този регион. Заместник председателят има думата за 3 минути. Господин председател, ще започна с отговор на въпроса на косин Панцери, защото ми отговорих на неговия въпрос. Малко се обърках бележките. Срещата на върха за Марокко още не е планирана, но вие правилно подчертахте, че е важно да се ангажираме повече с страните от Магреба и това в рамките на стратегията за добросъседски отношения. Господин Галер, за гражданския военен състав, аз не съм запозната с тази бяла книга. Ще получа допълнителна информация по въпроса. Дали трябва да действаме самостоятелни? Трябва да е ясно, че държавите членки имат своите отговорности в сферата на отбраната дори не знае какво имате предвид по това да действаме самостоятелно, но ние решихме да действаме заедно. Що се отнася до командването за сега, командването, което е в Нортвуд, например, в Обединеното кралство, то е ефективен начин за използване на ресурсите на отделните държави членки и то по един ефикасен начин. Това, което исках да кажа е, че това е най-доброто използване на ресурсите към момента. И това продължава да е моят отговор по въпроса. По отношение на въпроса за Босна и Херцеговина, вие сте напълно прав, че има сериозни проблеми. Проведохме няколко срещи. Миналата седмица се срещнах с нашия представител там, за както и с други а, лица, за да обсъдим стратегията. Това са различни общности, които трябва да съществуват, да са заедно. Все пак става дума обаче за една страна, как а, ще бъде формирана тях, това предстои да се обсъжда. През октомври предстоят а, избори. Лорд Аштън казваше, че перспективата за Членство в Европейския съюз е спойката, която държи тази страна, така че трябва да има яснота за бъдеще какво може да предложи Европа. Мисля, че трябва да отидем по-далеч от политическите лидери, да стигнем до хората и на тях да обясним какви са ползите, защото повечето хора от тази страна искат да живеят в мир, искат да живеят заедно по начин, който е подходящ за тях. Аз ще посетя региона, няма още определена а, дата, но аз разговарям с а, а, генерала, за да може той да получи нужната му подкрепа. Бяха а, зададени редица въпроси, четири по-точно. Ако сте против Лисабонския договор, това е ваша работа. Но що се отнася до информацията, до документите, аз съм за свобода на информацията, но същевременно съм наясно, че а, трябва да е се придържаме към това какво може да се предостави, какво не. За Куба аз съм сериозно обезпокоена с състоянието по човешките права. Ние имаме 30 годишна стратегия, трябва да видим дали тя действа. Има реални съществени проблеми все още в тази страна. Госпожо Ештън, Когато ви се задават повече от един въпрос, имате право да отговорите само на един от въпросите, защото такива са правилата, за които сме се споразумяли и колегите би трябвало да се придържат към тези правила. Ние сами сме ги определили и сме ги приели. И затова ви обръщам внимание на това ваше право. Благодаря ви. Господин председател, госпожо заместник председател, Европейският съюз играе известна роля в конфликти в е, в конфликти в, ча, в цял свят. Само че аз смятам, че нашето участие би трябва да се ограничи в конфликтите в Европа. Грузия, например, чиято териториална цялост беше подложена на нападение на Горно Карабах, Приднестровието. Какво смятат казахте, че трябва да бъде вашето участие тук. Има нещо общо между всички тези конфликти и то участието на Русия. Какво смятате да направите, за да попречите на Русия а, да гледа на тези а, страни като на свой район? Ана Гомеш. Много смятат, мнозина смятат, че ако че по отношение на Иран Европейски съюз трябва да наложи санкции, които да не вредят на гражданите, а само на режима. Всичко това е свързано с ситуацията на правата на човека в Иран. Искам да ви попитам какво мислите за ролята на Европейския съюз? Смятате ли, че той трябва да помогне на тези, които се борят за свобода в Иран, за да се отслаби хватката на режима върху медиите. Има ли Европейската комисия планове да се подкрепи създаването на телевизионен канал в Фарси? Господин Комацака с една минута. Благодаря. Благодаря. Два важни елемента има във връзка с политиката за сигурност и общата европейска политика по отношение на външните Започнете, моля ви, от начало, защото имаме проблеми с техниката, очевидно. Два важни основни елемента във връзка с Лисабонския договор са всъщност две клаузи, свързани с външната политика и политиката на отбрана и сигурност. Това е от една страна клаузата свързана с помощта, с взаимната помощ, която трябва да се оказваме. Договорът предвижда, ако една държава член е, е застрашена. Е, е, останалите държави членки би трябвало в случай на атака срещу член от Съюза, да подкрепят тази държава. Как във връзка с тази е, клауза за оказване на взаимопомощ е, ще отстоявате позициите на Европейския съюз, как точно трябва да се прилага тя на практика? И освен това, ако в случай на обявяване на война по отношение на държава член е, на Европейския съюз, е, как ще се действа конкретно? Как си представите нещата? Госпожа не има думата за 3 минути. Благодаря. Господин Лизе, контекста който представихте Молдова, Приднестровието, Нагорно Карабах всъщност е, бяха застъпени в експозето ми за стратегията ни за съседните страни. Във всички тези страни наблюдаваме нещо общо. Ние работим в тясно сътрудничество с Молдова и предоставяме сериозни средства е, за осигуряване на решение на проблемите на тази страна що се отнася до взаимоотношенията между, Рум, между Армения и Турция и техните притеснения във връзка с енергетиката. Ние формулираме своята стратегия. Русия е обща тема, било защото става дума за страни, които са били част от Съветския съюз, или защото Русия е ангажирана по позитивен начин. И когато посетя Москва, целта ми ще бъде да се изгради активен, положителен диалог с Русия. Госпожо Гоме, що се отнася до санкциите, налагани на Иран, аз смятам, че ние трябва да осигурим максимална подкрепа за защита правата на човека в Иран. Санкциите са въпрос, който ще се повдигне в рамките на Европейския съюз и в формата Е3 плюс 3. Е, има съгласие за идеята, че трябва да се води диалог, но заедно с това, ако не се спазват правилата, трябва да се предприемат действия в някаква форма. Що се отнася до клаузата за солидарност, документа, който е пред мен, казва, че трябва да се предоставя съдействие в рамките споменахте на член 51 от хартата на ОНЕ. Не, не съм много сигурна какво точно трябва да се направи на практика. Съвета по външни отношения с оглед на влизането в сила на договора, трябва да види какви практически действия трябва да се предприемат. Истината е, че а, тук става дума за много общ призив за подкрепа. И съветът трябва да формулира ясно своето становище за ресурсите, които иска да насочи. Благодаря много. Сега преминаваме към комисиите, които имат отношение. Госпожа Жули, една минута. Благодаря, господин председател. От името на Комисията по развитие искам да ви попитам кой комисар ще отговаря за програмирането на инструментите за сътрудничество и развитие, Европейския фонд за развитие, каква ще бъде ролята на Европейската служба за външни дейности. Бих искала да ми дадете примери за конкретни мерки, които предлагате за да се спази член 208 на Лисабонския договор, който предвижда Европейския съюз да държи сметка за целите за развитие и да води политика, която да отчита интересите на развиващите се страни. Също така Против ли сте споразумението за свободна търговия с Колумбия? Две минути за отговор на заместник-председателя. Благодаря. Правилата непрекъснато се променят. Що се отнася до развитието, Бих е, желала да кажа най-напред, че развитието е в е, сърцевината на дейността, която осъществяваме извън Европейския съюз. Много вълнуващо е да видим как страни отвън Европейския е, съюз работят за постигането на целите по най-подходящ начин. Мисля, че трябва да проявяваме уважение. Това е важен аспект на политиката. Съветът трябва да обърне внимание на този въпрос, както и комисията. Радвам се, че Андрис Пибалс, който е определен за комисар по тези въпроси, разговаря с мен за ефективното формиране на политиката в тази област. Комисаря по развитието ще отговаря за фонда и ние съвместно <clears throat> ще работим за постигането на общите ни външнополитически цели. Всичко това ще бъде вместено в една подходяща рамка. Аз вярвам, че ще можем да предоставим нужната информация на парламента в най-скоро време. Относно споразумението за свободна търговия с Колумбия. Знаете, че аз може да нямам до актуална информация, тъй като вече не изпълнявам този пост, но достигнахме до момент, в който решихме, че трябва да направим една пауза, защото сега се конституира новата комисия. Парламентът също, според Лисабонския договор, иска да участва в вземането на решения. Новият комисар трябва да се яви пред парламента. Затова ние считахме, че не е подходящо да вървим към приключване на, на работата по този въпрос в междения период. Господин Казини, председател на Комисията по конституционните въпроси, за една минута. Да, благодаря ви, госпожа Ещен. Съвсем така простичък въпрос ще ви задам. Естествено, че ние се занимаваме с определени въпроси като комисия. Вие сте е, назначена от комисията и също времено представлявате съвета. Това е голям проблем, наистина. Но, е, чета тук отговорите на въпросите и, в... и виждам, че вие желаете да създадете една ефективно работеща, една е, добре съгласувана служба за външни отношения, която наистина да послужи като образец за много европейски държави. Един вид школа по дипломация ли смятате да изградите? Такива вече има в Европа и то с добро име. Но ето, е, прочитам и това, че Говорите и за това, че би трябвало да се познава не само историята на Европа, но и как точно е, функционира изобщо една дипломатическа служба, една дипломатическа мисия и така нататък. Много често най-простите отговори, най-простите въпроси са и най-интересните. В е, края на моя мандат е напълно възможно да се изгради заведение, което да обучава служители на тази служба. В момента аз преследвам две цели. Първо, да видим с какво разполагаме като ресурси в комисията и какви ресурси има в държавите членки, за да се изгради едно обучение – с което и в делегациите на комисиите да се осигури необходимите компетенции, за да си вършат работа. Отправяни са критики за това дали достатъчно добре се справяме с обучението. Знам, че колежа в Брюш обучава бъдещи служители и е възможно да си сътрудничим. Службата е уникален орган и е необходимо да обучаваме своите дипломати, за да са наясно, че става дума за различна дипломатическа служба. Не знам дали ще стане действително учебно заведение или не. заместник председателя на председателя на Комисията за бюджетен контрол, господин Стас. Благодаря, господин председател. Да, уважаема госпожо заместник-председател, колегата Брак зададе конкретна, конкретен въпрос по време на първия кръг от въпроси за службата за външни отношения. Вие казахте, че тази служба би трябвало да работи е, много ефективно и то оперативно. Това е една от основните задачи. Е, правилно ли разбрах, че обещахте Европейският парламент е, да получи пълни правомощия по отношение на бюджета и на бюджетния контрол? и че в рамките на службата, ръководена от вас, така да се каже, ще има един отделен сектор, е, който е, ще дава възможност за пълен контрол и от страна на Европейския парламент, но и на Сметната палата на Европейския съюз и ОЛАФ, ако е необходимо. Госпожа Ештън за две минути. Ще бъда кратка. Мисля, че това, което отговорих на е, е въпрос на господин Брок, обхваща и отговора на този въпрос. Както казах и по-рано, има два различни подхода. Има хора, които казват, че тази служба трябва да е част от комисията, други твърдят, че трябва да бъде самостоятелен отговор. Аз предпочитам да бъде отделен орган. Мисля, че е така според договора. Парламентът ще бъде там а, и то ще бъде, и службата ще бъде подложена на пълен контрол от е, Европейския парламент. Аз трябва да определя бюджета. Бюджета е тази служба ще бъде част от общия е, бюджет. Аз ще отговарям за изпълнението на бюджета. И трябва да помислим каква е ролята, която ще е играли в освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета защото високопоставени служители са тези, които ще разглеждат подробно тези въпроси, но може да разговаряте и с мен по тези въпроси. Аз съм отворена за това. Искам да има надлежна структура за боравене с тези средства. Според мен важно е да има заложена гъвкавост в бюджета, не за да се избегне контрол, а за да се отчете това, което наблюдавахме наскоро, че ситуацията се променя и се променят а, а, приоритетите ни. Например, миналата сед... през изминалите седмици а, пос... беше поставен на дневен ред а, въпроса за Йемен ще има разглеждане на тези проблеми ден преди конференцията за Афганистан в, в Лондон. Аз определено се надявам Европейския парламент да играе роля в това отношение. Господин Морейра от името на Комисията по външна търговия. Благодаря. Госпожа Москардини беше избрана да представлява моята комисия тук, но не можа да участва на слушането поради проблеми с полетите. Ето защо аз ще прочета въпроса на госпожа Москардини. Госпожо Аштон. Вие бяхте комисар по въпроса на търговията. Знаете, че търговията е важна част от външната политика на Европейския съюз. Как гледате на новата си роля по отношение на координацията с международна, на координацията с новия комисар по въпрос на международната търговия. Второ, с, с новите европейски, новата Европейска служба за външни дейности ще се реформират сегашните делегации. Ще се промени и търговската политика, която се води. Как гледате на как гледате на осъществяването на търговската политика в бъдещите представителства? Готова ли сте да предотвратите вредни въздействия в резултат на наднационалните процедури? Председателят прекъсва оратора, тъй като времето е изтекло. Две минути за отговор. Благодаря, много се радвам, че ви виждам. Аз възнамерявам да работя в тясно съдействие с комисария Карел Декухт. Ние вече водихме разговор за това как ще си съдействаме. Търговията е част от компетенциите на комисията. Много е важно тя да си остане такава. Взаимоотношенията на практика са много добри. Когато посещавах делегациите като комисар по търговията, Предприятия подход беше много добър, работеше се в сътрудничество и се надявам ефективното и плодотворно сътрудничество да продължи. Нямам намерение да правя промени тук. Не подценявам значението на търговията в, в стратегическите ни партньорства. Много често търговията е движещата сила, която ни дава възможност да сътрудничим по-добре, да предоставяме двустранна помощ. Страните, съседните страни, които желаят и работят активно с нас, с Молдова се е, обмисля разработването на споразумение за търговия. Много често отделни страни се обръщат към нас с подобни моби и трябва да гледаме на това в контекста на ролята на търговията в международните отношения. Е, смятам обаче, че е, търговията е част от правомощията на комисията. Сега е, въпроси на по трима депутати в групи от по трима. Леди Аштън. Отговаряйки на въпроса за Афганистан, вие казахте, че искате да се постигнат истински резултати за хората от Афганистан. Ние в Европейския парламент а, бихме ви подкрепили в а, това начинание. В края на януари предстои конференция за Афганистан в Лондон. И бих искал да ви запитам какви отговорности, какви мерки ще предприеме Европейският съюз, за да координира по-добре това, което се прави в цивилната област с неправителствените организации, неправителствени организации в Афганистан и отношенията с военните сили. Благодаря. Господин Калам за една минута. Благодаря ви много. Госпожо Аштен, от изслушването ви през декември аз останах с впечатлението, че общите политики на Европейския съюз могат да се базират на съществуващите двустранни спогодби с трети страни. Сигурна ли сте, че общата ни енергийна политика може да се базира на подобни споразумения, които са сключени зад гърба на останалите държави членки и целят тяхното изолиране. Какво предлагате да не се допусне сключването на подобни двустранни споразумения в бъдеще? дали ще се включи клауза солидарност в бъдещите споразумения по енергийните въпроси с трети страни, както Европейския парламент е настоявал, включително и в доклада на Сариуш Волски. Господин Арлаки, за една минута. Госпожо Аштън, аз не съм съгласен с казаното от колегите консерватори от Великобритания, говорики за милите ви ангажименти в сферата на неразпространението на ядрено оръжие. Мисля, че това е най-добрата част от вашата биография. Въпросът ми е съвсем проста. Сега имаме историческа отговорност. След няколко месеца предстои преразглеждане на договора за ядрено неразпространение в рамките на ООН. Обмислили се Европейския съюз да заеме водеща позиция в тази област, следвайки призива на президента Обама. госпожа заместник председателя за отговор в рамките на 3 минути. Благодаря за въпросите. Господин Нойзер, относно срещата за Афганистан ще бъдат представени 70 страни и организации, толкова са поканени за участие. В момента се обмислят различни срещи с американски висши служители. Аз също разговарях с представители на Foreign Office в Великобритания като домакини. Въпросът е как да се подобри координацията. Има няколко основни въпроса. На първо място да обединим усилията си да съберем на едно място делегациите, представителствата, за да има един общ глас на място. На следващо място трябва да видим колко ефикасни ще бъдем към момента, какво повече бихме могли да направим. Да използваме тази конференция като начин да се координираме по-добре с останалите. Господин Калм за енергийната политика. Както казах и по-рано, ние се нуждаем от силна политика по енергийната сигурност. Това означава разнообразяване на енергийните доставки от една страна и от друга страна различните възобновяеми източници на енергия, които могат да се използват на следващо място, как може да се направи за енергийните източници, които осигуряват нужната енергия на Европейския съюз например, на, на, на Буко. Но а, тръбите вървят двете посоки, ако мога така да се изразя. Ние се нуждаем от политика за сигурност по отношение на енергетиката и комисията ще работи в тази посока. Що се отнася до договор за неразпространение, това, което а, казахте за моята а, биография, малко едностранно. Трябва да видим каква е позицията ни по ядрените оръжия по различен начин. Това, което каза президента Обама е важно. Знаем, че отделни държави членки от Европейския съюз имат силни позиции по този въпрос, но съвместно ние трябва да гарантираме решаването на проблемите с пълното съзнание за опасностите, и опасността най-вече от превръщането на ядрената енергия в ядрени оръжия и а, евентуалното използване на тази енергия от терористи. Необходимо е да се намалят ядрените арсенали и това вече се прави в света. Аз се интересувам от тези въпроси и ще се опитам да работя в бъдеще по тези въпроси, като привлича всички заинтересовани. Господин Бютиков, една минута. Господин председател, госпожо кандидат, е, откакто бяхте номинирати, вие направихте много изявления във връзка с е, трансатлантическите отношения. И продължавате до днес е, да твърдите, че е, ще продължите да работите много ефективно в тази посока. Има ли е, определени приоритети, освен романтиката и лириката, така да се каже, и какви конкретни инструменти предвиждате? Е, САЩ и Европа би трябвало успешно да е, е разработят едно е, е, по-ефективна и по-интензивна, но развиваща се концепция във връзка с своите взаимоотношения. Е, написа едно водещо издание. По отношение на правата на човека, по отношение на енергийните доставки, по отношение на климатичните промени, би трябвало да се обнови и промени е, политиката ни в рамките на трансатлантическите отношения. Какво точно предвиждате? Госпожо заместник председател, вие споменахте специфичната роля на Европейския съюз в областта на правата на човека. Едно от основните права, което е подложено на нападение в цял е, свят, религиозната свобода. Свидетели сме на кървави събития в Египет, Пакистан, в които християни биват нападани. В това, че също така сме свидетели и на подобни събития в Индия, в Русия, в Китай. Това е въпрос свързан с правата на човека. И въпросът ми е, ще промените ли е, ситуацията, като имаме предвид, че е, Европейския съюз пази пълно мълчание по въпроса за религиозната свобода. Господин Ковачев, една минута. Благодаря, госпожо Аштан. Вие ни разочаровахте, когато казахте, че не сте убедена в необходимостта от изслушвания за висши дипломатически служители. Предполагам, че мислите същото и за назначаването на специалните представители в интерес на прозрачността и демократичната отговорност. Готова ли сте да помислите за изслушвания за онези длъжности, за страни, които определихте като стратегически. САЩ, Индия, Бразилия, Япония. Надявам се, че ще представите своето предложение за Европейската служба за външни отношения. Благодаря ви. Госпожо заместник председател, 3 минути за отговор. Благодаря за въпросите, когато казахте до тук добре за политиката с, с спрямо Съединените щати. Аз бях готова да кажа да, до тук стига. Радвам се обаче, че имаме възможност да анализираме ефективността на стратегическите взаимоотношения с САЩ. Разполагаме с някои инструменти, Трансатлантически економически съвети и други, от гледна точка на комисията ние водим, ние провеждаме редовни срещи на най-високо равнище. Следващата е през май. Можем обаче да бъдем по-амбициозни. Не знам с, как, с, с какви точно инструменти разполагаме. Знам обаче, че трябва да се изграждат взаимоотношенията с фактори на моето ниво. Също така това трябва да се също трябва да се предприеме и, в, и на ниво съвет. Искам да ви дам един пример от опита ми като комисар по въпросите на търговията. Това е съвместната работа с Африка по въпросите на търговията и развитието. Има какво да направим и сте прав, когато казвате, че трябва да се прави. Що се отнася до религиозната свобода, Конвенцията по правата на човека в страната, в която аз познавам най-добре, това е основна част от, от основните права. За мен това е част от нашите взаимоотношения. Що се отнася до специалните представители, съжалявам, че ви разочаровам. Винаги ми е неприятно да разочаровам, но аз не смятам да има много различни представители за много различни страни но аз смятам да направя така, че да бъдат избрани най-подходящите хора. Не съм убедена, че е, провеждането на слушания, които не са предвидени и по договора, е нещо, което би било полезно. Е, ние трябва да видим какъв метод да изберем, така че вие да разговаряте с е, тези служители но решенията не бива да се изнасят от институцията, в която в момента се взимат. Господин Силич, една минута. Благодаря. Благодаря. Изслушванията се отнасят за това ние да получим отговори на наши въпроси, а вие да говорите в най-общ план. Политическата коректност е нещо добро, но скоро се надявам да бъде заменена с ясен език. Дали има план за Украина, госпожо Аштън, след президентските избори там? Дали Европейския съюз има такъв план за отношенията с Украина и с новият президент на Украина. Сега там има политически хаос. В Украина политиците не могат да се договорят и Европейския съюз бездейства. Дали ще говорим повече по време на преговорите за въпроси, които ни интересуват? Господин Милан Мон за една минута. Европейският парламент миналата пролет прие резолюция, в която изрично подчерта, че партньорството ни с Съединените щати е всъщност най-важно за Европейския съюз и че е необходимо разработването на нови инструменти за подобряване на тези отношения. Например, създаването на е, един политически трансатлантически съвет е, и други. Така че вие, госпожо Върховен представител, бихте могли да представлявате интересите на Съюза и позициите на Съюза в рамките на този е, трансатлантически съвет. Ставаше дума и за това как точно ще се уреждат е, е взаимоотношенията. Е, трансатлантическите взаимоотношения, как точно ще се решават въпросите, е, свързани с енергетиката и така нататък. Е, как ще се уреждат и въпросите, свързани с организирането на е, срещите на върха. Госпожа Пак, госпожо Върховен представител, ние храним много надежди във връзка с вашият пост и вие наистина обединявате много-много функции, много правомощия. Какво ще направите, за да оправдаете и високите очаквания на хората от Балканите, които все още не са граждани на Европейския съюз, но очакват един ясен отговор? Три минути за госпожа Аштен за отговор. Благодаря, господин Севеча. Аз не съм се опитвала да бъда политически коректна, нито пък да говоря а, общи приказки. Но сега работя по разработването на стратегиите, плановете. Затова сега говоря пред парламента по начин, който да покаже, че аз съм мислил по тези въпроси. Украина е добър пример. Предстоят избори и интересното е, че ние не знаем кой ще спечели. Това е много важно. Това може би е показател за демокрация в действие. Ние сме готови да се заемем с няколко основни въпроса след изборите. Какви ще бъдат отношенията с Русия, в зависимост от това, кой спечели изборите, как ще разговаряме по по-конкретните въпроси, свързани с правораздаването, правовата държава, търговското споразумение, преговорите по които започнаха, но има огромни очаквания за това какво трябва да направи Украина. Също много въпроси свързани с енергетиката и а, газопроводите. Там можем да му кажем а, известна а, подкрепа нямаме план а, да се ангажираме толкова бързо, но трябва да изчакаме провеждането на изборите. Не искам да изпреварвам а, разговорите, които предстоят а, с Украина. Относно казаното за САЩ до сега, вече разговарях с а, а, държавния секретар Клинтън, когато дойде за срещата а, на страните от, а, от НАТО, разговарях лично с нея, разговаряла съм с Холбрук по телефона, ще се срещнем отново в Лондон по време на конференцията. Аз силно желая да се засили политическият диалог. Трансатлантически економически съвет действа и се надяваме и евродепутатите да могат да бъдат ангажирани в него. В Конгреса съм прекарала много време в разговори с председа... председатели на комисии. По мое мнение е важно да се отчита важността на системата на Конгреса в САЩ, както и Америка да осъзнава ролята на Европейския парламент и да има по-засилен диалог между законодателните органи в бъдеще госпожо Пак, имам големи надежди. По отношение на признаването на Косово има проблеми с някои държави членки. Аз няма да се спирам на тях. Най-важното за мен е Юлекс да действа добре. Това изисква убеденост и ангажираност на Европейския съвет. Аз съм уверена, че Имаме сега работно предложение, което може да допринесе за решаването на този а, доста сложен проблем. Господин Муниц, за една минута. Благодаря. Госпожо Ештън, вие говорихте за Куба и Колумбия и стратегическите взаимоотношения между Европейския съюз и Латинска Америка обаче надхвърлят границите на тези две страни са много повече, отколкото взаимоотношенията с тези две страни. Мексико, Чили е, и много-много други страни. С тях ние също си партнираме и провеждаме срещи на върха. Какви са приоритетите по отношение на Латинска Америка и те естествено ще се отразят и на програмата на срещите на върха. Благодаря господин председател. Преди малко един час казахте, моят интерес е в, е, към резултатите, да постигнем това, което искаме да постигнем. Да, но във външната политика винаги има дилеми. Например, знаем, че един от потенциалните стратегически партньори на Европейския съюз екзекутира хора, другите е, не приз... преследват е, разследваща журналистика. Кое е за вас е, приоритет? Правата на човека или стратегическото партньорство? Госпожа Етенмак, една минута. в съответствие с Лисабонския договор, целта на Европейския съюз е да утвърждава мира и благоденствието на хората. Европейския съюз осигури мир и стабилност на своите граждани. За съжаление обаче, предотвратяването на насилието и на конфликтите все още не са в сърцевината на политиката на Европейския съюз. Смятате ли, че Европейският съюз би трябвало да се стреми към нова роля, насочена към предотвратяване на насилието и насърчаване на стабилността. Три минути за отговор на баронеса Аштън. Благодаря по Латинска Америка. Съгласна съм, че има какво да се направи. Трябва да се помисли по този въпрос. Испанското председ... За Испанското председателство това е също важен въпрос. Регионалните аспекти са много важни. Ясно е, че не можем да мислим за отделни страни, но често тези страни се обединяват в някакво регионално образование. И за мен е важно да има регионален стратегически подход. Това ще се постараем да постигнем. И представители на парламента ще е, могат да дадат своя принос. Що се отнася до правата на човека, стратегическия подход е много важен. Е, правата на е, човека са крайъгълен камък на е, политиката на Европейския съюз, стратегическото партньорство на своя е в сърцевината на нашите взаимоотношения. Ние имаме своите ценности, свои възгледи, искаме други държави да се развиват, за да могат да си сътрудничат с нас по тези въпроси. Не става дума за избор между едното или другото. Трябва да се сътрудничим, за да се постигне това, що се отнася доказаното от госпожа Яхтен Маки мисля, че ние трябва да обръщаме внимание на мироизграждането и мироопазването. Този въпрос е много важен и за ООН. Вниманието трябва да бъде насочено към онова, което бихме могли да направим, за да се засили нашата роля в областта на предотвратяването на конфликтите. Е, ще ви дам един е, пример. Е, когато четах документите за стабилността в света, е, стана ясно, че в много държави ще възникнат трудности, свързани с климатичните промени. Е, могат да се създадат предпоставки за е, хаос в определени обстоятелства. Това може да доведе до конфликт. Така че във връзка с нашата роля в света е как да насърчаваме стабилността, за да се решават въпросите свързани с климатичните промени. Това е само един пример. Не е единствения. Мироизграждането, възможността да се осигури на държавите онази подкрепа, която можем да осигурим, проистичаща от нашите ценности, дава възможност да се предотвратят конфликти. Ако можем да окажем такава подкрепа, политическа, економическа и военна, тогава ще постигнем онези цели, които сме си поставили. Господин Цала, една минута. Европейският парламент Е, даде наградата Сахарял на, е, Сахаров на руската организация Мемориал. Основните конституционни права отново бяха погазени и един от представителите на Мемориал е, беше арестуван, госпожо Аштан. Как смятате да разрешите отдавнашните противоречия между ценностите, на които се основа Европейски съюз, интересите на Европейски съюз в областта на отбраната, сигурността, енергетиката и Иран? Как ще примирите противоречията? защото ние не искаме Русия да се отдалечи от европейските ценности, бихме искали тя да се доближи към нас. Господин Шип, една минута. Благодаря, господин председател. На изток отношенията най-вече с Русия и Беларус. Миналия път аз ви зададох въпрос и вие ми казахте, че ще ми отговорите по-късно. Въпросът ми се отнася за Беларус, където човешките права не се спазват. Как можем да доведем до промяна в Беларус? Дали това зависи от економическите отношения или от изискване за спазването на човешките права? Относно Куба, дали смятате да следвате пътя, предложен от Испанското председателство, или имате а, други намерения за отношенията ни с тази страна. Господин Свенсън, за една минута. Еритрея изгради правила, свързани с полицията и фактът, че Европейския съюз има взаимоотношения с Еритрея и предоставя помощ, както и на други страни, 1 милион евро са отпуснати на тази страна и аз се питам, госпожо Аштън, дали ще използвате този канал, с който разполагаме към Еритрея, за да настояваме тя да спазва правата на човека. Тъй като като там има голям брой журналисти зад решетките. Казва, че Еритрея е една малка страна, но, госпожо Аштън, бихте ли ни казали как, дали ще използвате помощта, която предоставяме на Еритрея за да я накараме да се откаже от ужасяващи методи, които прилага. Госпожо Аштан, три минути. Господин Села, аз не зная, че някой е арестуван. Единственото, което мога да кажа е... Вие ме запитахте какво смятам да правя аз, аз мога да кажа какво правим ние. Ние осигуряваме подкрепа на организации за борба а, за права на човека и Европейския парламент има да играе важна роля в това отношение, както и Европейския а, съвет. Това са въпроси, които трябва да развиваме а, заедно на базата на това, което е постигнато в миналото. Аз нямам решение на проблема към момента, но ние имаме яснота че е необходимо да се намерят най-ефективните лостове за влияние. Да, прави, сте, че аз не ви отговорих миналия път добре за Беларус. Вие знаете добре, че ние очак... очакваме изборите през 2010 и 2011 година. Това, което установих след последната ни среща, защото трябва да призная, че тогава знаех малко за Беларус, е стратегическото отношение на Русия и Митническия съюз. През юни в Прага се проведе диалог с Беларус по правата на човека. Все още нямам достатъчно информация какво трябва да се предприеме допълнително, но е добре, че такъв диалог е започнат. Трябва също да имаме предвид, че има подновяване на забраната за издаване на визи. И в съвета трябва да се обмисли този въпрос и какво допълнително може да се направи. Много ще зависи от това какви стъпки ще предприеме Русия относно митническия съюз с Беларус. И така постепенно се оформя картината на отношенията ни с тази страна. Относно а, Куба, имаме ясна политика. В съвета ще се изисква единодушие за промяна в тази политика. Тази политика се следва вече 30 години. Знае, че някои държави членки изразяват опасения, свързани с правата на човека напоследък. Искам също да подчертая, че ние търсим какви допълнителни стъпки можем да предприемем, какви промени можем да въведем за постигане на максимална ефективност. Но политиката, която следваме вече 30 години, е толкова ефективна, колкото е възможно. Това е въпрос, обаче, който изисква единодушието на съвета. Honorable Kukan, un No, I'm sorry, I forgot, I forgot the question. Forgive me, I didn't... Извинете, каза госпожа. Аз ще ми отговорих на въпроса за Еритрея. Въпросите свързани с полицията, аз не съм запозната с детайлите, но принципа, който споменахте за използването на нашите ресурси като лост за изискване на спазването на човешките права, свобода на печата и прочие – ние имаме а, силни политически а, постижения, има също важен политически и а, военен аспект. Трябва да видим по какъв начин могат да се стекуват те. Господин Кукан за минута. Благодаря. Моят въпрос е свързан с Западните Балкани много важен въпрос, свързан с бъдещото разширяване на Европейския съюз. Споменахте и в встъпителните си думи някои съображения, но бихте ли ни казали с, с какви мерки може да се привлече и интегрира този регион, така че да допринесе за силата на Европа. Каква, какъв според вас е реалистичният срок за приключване на процеса и какво смятате, че ще бъде участието на Европейската служба за външни дейности? Господин Галтиери, една минута. Благодаря, Госпожо Ештен, с право споменахте Сомалия в списъка на приоритетите си. Наистина става дума за място на драматични събития. В момента точно сме свидетели на бомбардировки. Европейският съюз, освен това, предприе една много важна военна операция там. И е, в момента именно обучаваме е, силите на сигурност и служителите в тези сили на Сомалия. Става дума и за това да осигурим една по-надежна защита на крайбрежните води. Какво мислите по отношение на Аталанта е, и последното решение на съвета? Смятате ли, че Аталанта наистина а, помага в борбата срещу а, нелегалния улов на риба и срещу пиратските нападения най-вече. Госпожа заместник председателя. Два въпроса бяха зададени, ако не сбърках. По въпроса за Западните Балкани, мисля, че оценката, която всички ние правим, е, че бъдещето принадлежи на, взаимо... на взаимоотношенията на Европейския съюз и този район. За някои от тези страни процесът вече е започнал. Някои държави са готови да започнат този диалог. В... Споменах Босна повод за сериозна тревога трябва да се решат проблемите, на които сме свидетели там. Необходим е широк диалог. Изминаха 14 години от споразумението в Дейтън и основните участници а, включват Съединените щати. Знаете, че Карл Билт а, положи огромни усилия. Аз давам много общ отговор, защото ние се опитваме да преценим ефективността на формата 5 плюс 1. Също така, крайният резултат трябва да бъде страна с образования, които са напълно равноправни страна, която е економически стабилна. Ясно е, че не можем да останем на сегашното положение. Политическата ситуация изисква конкретни действия. Как точно ще стане това е въпрос, на който ще може да се даде отговор, след като разговарям с основните фактори там. Европейската служба за външни дейности ще изиграе много важна роля при оформянето на единното становище и при развиването на взаимоотношенията с другите заинтересовани лица САЩ, Турция и други. Що се отнася до Сомалия? Трябва да се, подпом... да се осигурява подкрепа за Аталанта. Мисията постигна сериозни успехи. Но възможността да за наказателно преследване на задържаните лица заслужава сериозно внимание. Трябва също така да помислим какво правим на сушата, защото част от проблемите могат да се разрешат и чрез развитие в самата страна. Това е въпрос, който ще обсъждаме в Комисията по развитие. Господин Дартмут, една минута. Бар, госпожо а, Аштън, вие бяхте един от четиримата платени служители на кампанията за ядрено разоръжаване и ковчежник. Не се извинявам за това, че повдигам отново този въпрос, не е включен в декларацията ви. Ако вашите становища и становища на вашите приятели от кампанията за ядрено разоръжаване бяха наделели, Европа ням, източна Европа нямаше да бъде свободна. По въпросите за външните отношения, вашето, вашата преценка се оказва, че е безнадежно неадекватна. Вие Едит Пияв на комисията ли сте? Която казва, не съжалявам, не съжалявам за нищо. Или пък ще се откажете от становищата си и ще се извините официално на хората, които сте подвеждали. Две минути на, а, за върховния представител. Не, не, съвсем не се страхувам да отговоря. Хубавото на парламентарната демокрация е, че могат да се обсъждат всякакви въпроси. Не е ли чудесно? 27 държави членки правят това. Това е една от най-големите радости на моя живот. Моята професионална биография е публична. Изборът, решението за това какво влиза в конкретна автобиография, зависи от конкретната длъжност. ще никога не съм крила това, което съм правила. Не се срамувам от това, което съм правила. Когато бях млада, аз участвах в демонстрации, защото смятах, че трябва да премахнем ядрените оръжия. Е, човек може да спори срещу методите, но не срещу целите ми. Ние осъществихме връзки с всички движения за свобода в Източна Европа. Никога не съм посещавал Източна Европа, но аз исках свободна Европа и тази цел е постигната. Една от причините, поради които се стремя към тази длъжност, е ценностите, които съм споделяла целия си живот да бъдат реализирани. Господин Шоца, една минута. Госпожа, госпожо кандидат, господин председател, за разлика от колегата Танок, аз съвсем честно ви уверявам, че се радвам. И смятам, че когато става дума за разоръжаване, е, ще има напредък. Неразпространението е всъщност една от вашите основни точки и задачи, един от вашите приоритети. Така че е, аз ще ви попитам какво ще предприемете съвсем конкретно, така че е, предстоящата среща е, във връзка с неразпространението на ядрено оръжие да не се превърне в поредния неуспех и да не, да не преживеем отново разочарования, така както това често се е случвало и в тази област, и в други области. И затова искам да ви попитам какви са конкретните проекти, които ще бъдат представени от страна на Европейския съюз и то с успех. И освен това бих искал да ви попитам след като редица държави, членки на НАТО, не ратифицираха поредния договор, обновения договор за Кая конференцията за сигурност и сътрудничество. Какво ще се предприема от тук нататък? Да, благодаря. Радвам се, че всички членове на Европейския парламент ще проявят същия ентусиазъм като мен по този въпрос. Какво очаквахте да кажа всъщност? Очаквам, че всички бихте искали намаляване на ядрените арсенали и към това се стремим. Изявленията на президента на САЩ са много важни, както казах и по-рано. Трябва да а, обсъдим а, с държавите членки по какъв а, начин ще действаме по време на тази конференция за преглед а, по а, дняло. Ние целим две неща. От една страна има засилено усещане, че ние трябва да действаме по-добре на многостранна основа. Аз не бих нарекла Копенхаген а, провал, въпреки че много от вас го казаха. Когато се върнем след време назад, ще видим, че това беше важна стъпка. Много трудно е да се ангажираме в многостранни преговори, тъй като различните страни имат различни а, интереси. Това създават трудна среда за работа, но ние усъвършенстваме своите умения в това отношение. А, ние трябва да започнем работата на ранен етап. Това, което ме насърчава, е, че има реално намаление на арсеналите. А, насърчаваме също и стратегическия подход. Големият въпрос е какво се случва от някои държави по света. Както казах и по-рано, основните трудности, проблеми, са свързани с това да се използва ядрена енергия за ядрено оръжие, както и безопасността на ядрената енергия като цяло. Господин Ковал, за една минута. Госпожо заместник-председател, при около месец Вие отговорихте на въпроси, които ви поставих и, въпрос от господин Ланс Беркес за Nord Stream. Считате ли, че това е отговора на проблемите с енергийните доставки на Европа? За Украина и Грузия. Може ли да ме кажете нещо за отношенията на Русия с тези страни? Има ли нещо, което, по ваше мнение, не е нормално? Миналия път също запитах за отношенията ви с съвета. Можем ли да сме убедени, че в бъдеще парламентаристи ще бъдат канени на срещите на върха Европейски съюз Русия? Госпожа Аштан за отговор за две минути. Да, преди няколко седмици ми бяха зададени много въпроси на втория работен ден. Що се отнася до Северен поток? Знам, че подходите към този въпрос са различни. Разгледах е, всички тръбопроводи и връзката им с енергийната сигурност. Нека да повторя това, което вече казах за необходимостта от разнообразяване на енергийните доставки и източници. Това е много важен въпрос, свързан с сигурността. И енерги... комисарят по енергетика очевидно ще играе много важна роля. Казах също така, че е много важно Европейския съюз да води своята политика като съюз ние трябва да осигуряваме своята енергийна сигурност по съгласуван и единен начин. Това е моят подход. Енер... Комисарят по енергетика е човекът, който ще реализира на практика а, тези дейности. Казах няколко думи за Украина и за а, резултатите от изборите. Много се радвам, че Украина можа да погаси своите задължения. Международният валутен фонд работи в тясно сътрудничество с тях, но сега ние чакаме изборите, за да можем да водим диалог по много от тези въпроси. Що се отнася до Грузия, следващата среща е в Женева и нашият представител Пьер Мора ще бъде там. Ние сме единствените международни участници. Ние играем важна роля като наблюдатели, също така и в областта на интернационализацията на процеса. Всички всички тези въпроси трябва да се придвижват напред. Всичко това е, има отношение към взаимоотношенията с Русия и Грузия и е, трябва е, да не изпускаме нещата от поглед. Господин Луначек, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо Ештън. В е, едно от вашите изказвания споменавате нещо, което е много важно за мен и за моята група Зелените, а именно, че правата на човека би трябвало да са тясно свързани с останалите политики на Европейския съюз. Нека да кажа, че в рамките на моята политическа група вече се е, чувства известно разочарование за това, че до този момент не сме чули нищо конкретно за вашите визии, за вашите е, лични е, индивидуални критерии и цели в качеството ви на външен министр. Ние се нуждаем от лидерство, от водач не като външен министр, така да се каже, на всички държави членки на Европейския съюз. Ние се нуждаем от вас като една жена, която е носител на мир в рамките на външната политика, която ще провежда Европейския съюз през следващите години по време на вашия мандат. Какви са вашите цели, така както вие лично сте ги определили? За две минути коментарът на госпожа Ештен. За две минути е мисля, че се опитах да очертая някои от тези неща в самото начало. Нека да поставя нещата в контекста на Европейската служба за външни отношения. Основната тема, свързана с този въпрос, за, за мен е сигурността. Ако разгледате какво предстои да направим ние като Европа в света, ще видите, че става дума за работа с трети страни за постигането на сигурност в сферата на климатичните промени, в сферата на економиката и ще работя съвместно с комисаря по търговските въпроси, с генералните дирекции отговарящи за търговията. Важно е развиващите се страни да могат да се развият, да могат да се позволят обучение на децата си и да осигурят по-добро благосостояние за хората като цяло. Когато влезете в една делегация или както ще се нарича, че там нашето представителство, да се вижда веднага, че е, Европа като цяло подкрепя съответната държава е, и изразява своите ценности на място в тази държава. Става дума за предотвратяване на конфликти, за разглеждане на въпроси, свързани с сигурността, борба срещу тероризма или трафика на наркотици, справяне с проблемите с промените в климата и прочие. Ние а, очакваме по-голям принос от стратегическите ни партньори в политически, економически, понякога и военен смисъл. Ние трябва да работим в партньорство, където това е възможно. Ние подкрепяме населението по света, за да имат а, и те едно отворено общество, на каквото се радваме ние тук. Две минути и 20 секунди. Господин Ламсторф, за една минута. Благодаря, господин председател. Това е заключителният кръг от нашата дискусия. Още през декември ние осъзнахме, че вие сте един от опитните членове на новия екип. Но ние тук в Европейския парламент като че ли желаем много повече за външната политика на Европейския съюз, отколкото вие като върховен представител. Ние желаем тази обща външна политика да включи и сигурността, и добросъседството и така нататък. Ние желаем да се провеждат изслушвания в е, комисията, вие отхвърляте това. Е, ние желаем е, да има определени структури така, и извън парламента, парламента, но именно в така, стиринг комитета няма парламентаристи. Става дума за е, основния комитет, който ще бъде свързан с работата на службата. И аз си мисля, че вие би трябвало да бъдете много по-амбициозна по отношение на институционалните въпроси. На страница четвърта в е, писмения отговор на въпросите вие е, говорите за въоръжени сили, които са ангажирани по някакъв начин с е, е, нашата политика по отношение на Афганистан. Аз до този момент не бях чувал такава нещо, но се радвам, независимо от всичко, че ние сме се ангажирали много по-интензивно и ефективно там. Се опитам да отговоря на въпросите за взаимоотношенията между външната служба и политиката съседство. Не става Тази политика за добросъседство е част от външните отношения. Много е важно да има комисар, който да може да присъства в тези страни в много по-голяма степен, отколкото аз бих могла. Много се надявам Европейския парламент да ми представи списък с приоритетите. Не се опитвам да направя друго, освен да бъда максимално амбициозна, но заедно с това съм, ре... съм реалист за това, което мога физически да направя. Наясно съм с очакванията към тази дейност. Аз смятам, че трябва да се обедини, съгласуват нашите политически структури и да се е, да дава отговор на е, многобройните събития, които се случват всеки ден. Е, предизвикателството е огромно. Ще, с мен ще трябва да работят колкото може повече хора. И ако мога да работя в съдействие с комисията и с 27-те държавите членки, вероятността да говорим с един глас е много по-висока. Координационната група не е някаква самостоятелна група. Тя се опитва да осигури да, да изпълнява а, задачите. Това не са хора, които ще взимат решения. Аз дадах своите обяснения по ръководителите на делегации. Съжалявам, че ви разочаровам, но съм наясно, че понякога становищата ни ще се разминават. Господин Северин, една минута. Госпожо Върховен представител, аз следя това слушане не за да проверя вашите знания по, в определени области, но за да видя в какви области можем да продължим да си сътрудничим. Съгласна ли сте с мен, че във външните ни отношения ние трябва не само да реагираме, но и да предприемаме изпреварващи действия? Затова е необходима визия. Това предполага ясни цели, което изисква ясно съзнание за нашите ценности и геополитическата ни идентичност. Ако сте съгласна с това, готова ли сте да работите с нас, за да се оформи тази визия преди при формулираната политика да бъде максимално конкретна и ефективна. Две минути. Да. Най-сетне това е конкретен въпрос. Очаквам конкретен отговор. Мога да кажа, казва госпожа Ашден, че понякога начина по който са формулирани въпросите не е възможно да се отговори с да или не. Знам а, а, кога се опитват да ме вкарат в а, такава схема на въпрос, а, който изисква да или не. Но нека да се спре малко по-подробно на въпроса, тъй като разполагам с време. Това е въпрос, който засяга всички ни. Парламента е важен. Аз искам да бъдем достатъчно активни, да намерим най-добрите начини да постигнем резултати. Това ще се случи когато се опитваме да създадем нужната рамка, ние ще се опитаме да ангажираме всички институции. Има много политическа воля. Вие сте демократично избрани, докато аз не съм. За това аз имам отговорност пред вас, предвид на вашата роля в обществото ни. Аз напълно уважавам това преда за една минута. Госпожо комисар, от името на групата ЕНП, ние можем да кажем, че оценяваме вашето представяне днес. Най-напред оценяваме вашата отвореност по отношение на бюджетния контрол и бюджетните въпроси и бихме искали вие да уточните това, тъй като това е важно. Малко сме разочаровани относно отговора ви по въпроса за изслушването на високо поставените служители в дипломатическите служби. Ние изслушваме вас, защо да не изслушаме и вашите е, сътрудници? Най-сетне един въпрос. Е, става дума за сътрудничеството между нас и вас. През следващите седмици бихме искали да знаеме как смятате как смятате да работите с парламента в подготвителните работи по изграждането на Европейската служба за външни дейности преди да бъде публикувано решението на съвета. Благодаря. В заключение, госпожа Аштън ще може да отговори на въпросите и за заключите и да направи заключителни думи. Благодаря, господин Преда, за любезните думи, за освобождаването от отговорност. Съм готова да отговарям пред парламента, както изисква и договора. Трябва да сме наясно с това какво очаквате от мен, за да мога да отговоря на очакванията. Аз вече казах, че гледам много голя че според мен участието на парламента е много важно. През март ще имаме възможност да обсъждаме този въпрос. Ще обсъждаме участието на националните парламенти. Решението на парламента трябва да се... Решението на съвет трябва да се вземе през април. Така че след като чуем вашите становища, ще ще обсъдим въпросите, които представляват общ интерес. Бихте ли желали да кажете няколко думи в... като заключение след целия дебат? Да, аз съм все още тук. Искам да кажа няколко неща. На първо място искам да благодаря на всички, които поставиха въпроси на всички, които зададоха въпроси, защото за мен е изключително важно моето изслушване да бъде такова, което да ви позволи да зададете въпроси, които искате. Може би не сте получили най-добрите отговори, но това са въпро... отговорите, които мога да дам на този етап. Искам да потвърдя ангажимента си към парламента, който се надявам, че изразих ясно а, и преди като комисарам че аз очаквам да бъда под контрола на парламента и да бъда на ваше разположение, възможно най-често, според времето, с което разполагам. На следващо място, подходът, който се предлага а, за нашите отношения а, от страна на председателя на съвета, не трябва да се разглежда като начин да се завземе чужда територия. Аз съм напълно наясно с важността на работата на съвета и отличният опит на 27-те външни министри. Аз ще работя в тясно сътрудничество с тях и се надявам те да ми предложат своята помощ, за да можем да действаме съвместно и ефективно в света. И на последно място може да ви се струва странно, но аз очаквам следващата ни среща. Колкото повече диалог имаме, колкото повече знае какви са вашите очаквания от мен и кои са въпросите, които а, ни вълнуват, толкова по-добре. Вие се чувствайте свободни да разговаряте с мен с въпроси в рамките на политическите групи или чрез други формати. Моята врата е отворена за вас. Някои се справиха с много лошо време, за да стигна до тук. Благодаря ви. Това за мен беше изключително важно събитие. Надявам се да е било такова и за вас. Ringraziamo a nome di